на госпожа Шойдрова насречаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение. Докладчицата има думата за 4 минути. Важен е, пане комисар. Уважаеми колеги, уважаеми господин еврокомисар, позволете да ви представя доклада за насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение. Много неща научихме при изготвянето на този доклад, което до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 предприемаческите умения могат да бъдат освоявани. Това е задача на отделния човек и на обществото. Доклада получи много предложения за изменение на 200, което говори за доброто сътрудничество и аз благодаря на всички колеги докладчици от политическите групи. Докладът е отговор на сериозната младежка безработица, на 50% в някоя област дейности и отново насочва вниманието към подпомагането на младежкото предприемачеството. Но това е единственият доклад посветен специално на този въпрос. Е, очевидно, че младите хора се нуждаят от такава помощ, като подчертаем и социалното измерение на предприемачеството. В доклада се подчертава ролята на формалното, официалното и неофициалното обучение, като ясно се подчертава задачата за разработване на бизнес, умение и развиването им. Ние потвърждаваме, че с мисълта, способността за инициатива е предпоставка за учене през целия живот, създава творческа нагласа и научи хората да поемат рискове и да работят за своето образование. Това е голямо предизвикателство предизвикателство, господин еврокомисар, имайки предвид ам, проактивния подход на компетентната генерална дирекция. Например, Еразъм Плюс за периода след 2020 години е подкрепа на комисията. Ние ще включим и задължителни е, обучителни програми трябва да се предвидят и мерки след 2016 година в областта е, покрита и от европейския семестър. Това това трябва да бъде свързано и с най-добрите практики. Знаем, че европейските държави не чакат нашата резолю... резолюция, а се стараят да подпомогнат младежкото предприемачество. Но всичко това става некоординирано, несистематизирано. Европейския парламент посочва като пример подходящи мерки, например бизнес-инкубатори и консултации компенсации за тях, други такива мерки. Е, Европейския социален фонд може да финансира такива начинания. Европейския съюз е, за борба с безработицата, Еразъм Плюс и така нататък. Обучаващите, преподавателите играят много важна роля. За това ние призоваваме държавите членки да работят и за тяхната подготовка. Подпомагането на младежкото предприемачество може да бъде сериозна помощ. За това приканваме комисията да подкрепи подкрепи създаването на доклад за напредъка по този въпрос. Благодаря на всички за помощта. Надяваме се, че мерките, които предлагаме, ще подобрят качеството на младежкото предприемачество. Предприемачеството носи ползи, както за отделния индивид, така и за обществото, така и за работещите. Благодаря на всички колеги за помощта и сътрудничеството. One minute, please. Mr. Благодаря, господин Вентер, за една минута. Pani przewodnicząca, panie komisarzu, gratuluję pani Госпожо председател, господин еврокомисар, държа горещо да благодаря на докладчика за поставените важни въпроси. Искам да привлека вниманието ви към един от тях социалната економика и подпомагането на социално ориентираната економика. Това е особено важно за млади хора, защото такива предприятия не само подпомагат економиката, но подпомагат и за развитието на обществото като такова. Младите хора искат работата им да удовлетворява не само техните предпочитания, но и да гарантира доброто им съществуване, да изградят, да имат възможност да изградят собствен капитал. Затова е важно те да имат възможност за подходящо обучение. Благодаря за доклада. Сега господин Костър за една минута. E- благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин комисаря за съпричастието към нашата тема. Искам като останалите колеги да благодаря на докладчика за добре извършената работа. Всички работихме много добре и вярвам, че мога а, да потвърдя, че а, Европа а, на, а, на творчеството, на иновациите, на предприемачеството, на малките и средни предприятия може да се развива по-успешно с а, програми а, за обучение и квалификация, университетски програми, както и едно развитие на предприемачески менталитет – сред младите хора. Разполагаме с чудесен инструмент за младежите. Половината от младежите в Европа в едно изследване твърдят, че предпочитат да се занимават със собствен бизнес. За целта са необходими хоризонтални е, умения чрез съответните програми за обучение, по-тясно обвързване на е, тази тема с по-обща тема за европейското предприемачество. Благодаря. Благодаря, господин Хетман. Една минута. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, е, Госпожо председател, уважаеми колеги, през изминалата година в Люблин организирах конференция с млади хора с цел да ги насърчим да създадат собствен бизнес е, при разговорите стигнах до извода, че тук е основна пречка за тях е не липсата на идеи, предприемачески дух. Не. Проблемът е, е че те не разполагат със средства или не знаят как да се преборят с административните трудности. Нуждаем се от информационна кампания, как да се използват средства от Европейския социален фонд и от други е, такива източници. Господин Онард. Challenges... Благодаря някои от предизвикателствата, изложени в този доклад, е, въжат за всички държави членки, други не. Нека да поговорим малко за положението в Великобритания. При нас има доста добра система за качествено образование, но твърде често обучението е насочено към неподходящите предмети. Насърчаваме повече от половината от младежите да се насочат към университетите, обаче после за тях няма достатъчно работа. Трябва на там да се насочи образованието, обучението, където са необходими работни места. Трябва да се има предвид какво влияе на младите хора и какво дава възможност на онези, които идват в страната, да спечелят госпожа Пълнова. Ключовите думи в този доклад според мен са три. Първата е образование, защото бизнес усетът е качество което трябва да се гради от най ранна възраст. броят на младите предприемачи и бизнес лидери може да бъде многократно увеличен ако образователната система възпитава иновативно креативно и критично мислене. втората дума е дигитализация защото дигиталните умения са необходими за реализацията на всеки предприемач и млад човек те подобряват достъпа им до устойчиви работни места помагат им да бъдат самостоятелно заети лица и ги учат по добре да разбират нуждите на бъдещите си работодатели и третата дума е бизнес защото големите корпорации могат да подпомогнат малките компании и новите проекти чрез ноу хау и опит а ние тук нашата работа е да създаваме най подходящата среда за развитие на предприемачеството. затова е абсолютно важно стажът обучението по предприемачество и програмирането да бъдат част от всяко едно обучение от най ранна възраст във всички европейски държави. благодаря. Така приключваме и сега давам а, думата на комисаря да отговори. Thank you, Madam Speaker, Honourable members. First, I wish to thank the report. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа депутати. Нека да благодаря на госпожа Шадрова за този изключително добре изготвен доклад, който включва много полезни предложения по тема, която става все по-важна. Не за първи път се обсъжда тази тема в Европейския парламент и моето а, впечатление е, че тя вече е достатъчно съзряла, вече може да се предвижим напред, вече няма нужда да се питаме, трябва ли изобщо да се преподава предприемачество в училище или не. Този тип въпроси вече са остарели. Отговорът е ясен, а сега трябва просто да се съсредоточим върху подобряването на преподаването на предприемачество в образователни институции, включително училищата, за да се постигне на критична маса, да се достигне критична маса ученици. Предприемачеството не е само да се създаде бизнес, напротив, става дума за сближаването на образованието и пазара на труда, добиването на важни умения и най-вече на ценности, на инициативност, на творчество, на способност за работа в екип, на устойчивост, на способност да се учи от грешките, на самоувереност. Сред младите в Европейския съюз нивата на безработица все още са неприемливо, на неприемливо равнище и предприемачеството като предмет в училище може да помогне това да се преодолее. Предприемачеството има социални измерения. То не е само за няколкото много добре е, квалифицирани студенти и ученици. Напротив, това е начин да се продолее е, социалното изключване. Това се отразява и в заключенията на съвета от 12 декември 2013 година за предприемачеството и образованието. Комисията вече въвела различни мерки за развитие на предприемачески умения в училище, както и в по-нататъчното образование и а, включването им в програмите за учене през целия живот. Ето, например, Европейския институт за иновации и технологии въведе включване на предмет предприемачество в университетите. Общностите за познание и иновации включват а, и този предмет при обучението на студенти. На второ място. Иновациите. Комисията ще продължи е, да работи по инициативата, подета от нея и ОИСЕ за разработване на по-предприемачески иновационни институции. 500 европейски е, университети е, вече в, са въвели подобни е, обучения. Благодарение на Еразъм Плюс 55 000 студенти, един на всеки 5, са се възползвали от обучение в областта на предприемачеството. Има и програми за сътрудничество между бизнеса и университетите. Комисията създаде проект за създаване на малки предприятия в, 20 различни образователни институции в 5 държави членки. Спирам до тук, макар че има и още неща, които бих могъл да изредя но най-важното е да се подкрепят държавите членки в подобряването на разбирането и преподаването на предприемачество навсякъде в Европейския съюз. И един от най-важните елементи тук са уменията, свързани с информационните и комуникационни технологии. Трябва да се възползваме максимално но от, от възможностите, които давате за доброто на младите предприемачи. На второ място, е, квалификациите в областта на предприемачеството трябва да бъдат е, съпроводени със съответното признаване и сертификати. Необходимо е да се достигне до е, една критична маса студенти и предприемачеството все повече да се въвежда в учебните програми. Мисля, че вече се движим в правилната посока – държавите членки разширяват и подобряват преподаването на предприемачески умения в своите образователни системи. И все пак има какво още да се направи, затова ще продължим да работим по темата с колегите Бянковска и Тайсен. И накрая нека да благодаря и на неправителствените организации, които играят много важна роля – за постигането на напредък в тази област. Благодаря. Благодаря, господин еврокомисар. С това приключваме.